по дневния ред и преминаваме към последната точка от дневния ни ред за днес, а именно за в преразглеждането на регламент 1049 наклона на черта 2001. Давам думата на комисаря Борг. Комисар, питам. Thank you, Mr. President. Благодаря, искам да направя следното изказване. На 30 април 2008 година Европейската комисия излезе с предложение за преразглеждане на регламент 1049 на клона черта 2001. Тъй като това предложение все още не бе прието от Европейския парламент с влизането в сила на Лисабонския договор, Европейската комисия подаде на 21 март 2011 година второ предложение – което е различно, но допълва първото. Целта беше регламентът да отговаря на новия договор и, европейския, и, извинете, и на хартата на Европейския съюз за основните права. Тя е задължителна за европейските институции, когато предлагат законодателство и на държавите членки, когато прилагат същото. При първо четене Европейския парламент на 15 декември 2011 година прие решение, които включва текстове, които Европейската комисия не беше предложила да променя. Тези изменения, според Европейската комисия, не отговарят на междуинституционалното споразумение за преразглеждане. Комисията заяви позицията си по отношение на измененията на Европейския парламент. В съобщението си за действията предприяти по становища и резолюции, прието от Европейския парламент декември 2011 година. По силата на обикновената законодателна процедура, предложението на Европейската комисия и позицията при първо четене на Европейския парламент сега се обсъждат в съвета. Следващата стъпка в тази процедура е приемането на обща позиция на съвета. През 2012 година датското председателство искаше да постигне ранно второ четене и споразумение при това второ четене. Европейската комисия подкрепи усилията на това председателство, но според същата не бе отделено достатъчно време за задълбочен триалог и дискусии между институциите. Какъв е резултатът? Това доведе до не постигане на споразумение. Комисията е готова за истинска дискусия и с двата законодателна органа по преразглеждането на регламента. Комисията обаче е, държи да отбележи, че трябва да има равновесие между основното право за достъп до европейски документи, записано в член 42 е, в Хартата за основни права на Европейския съюз и потребността адекватно да се защитяват други легитимни интереси. Те включват нуждата да се защитават частни и обществени интереси и защитаване на други права, които могат да се окажат засегнати. Благодаря. Благодаря ви за вашите разяснения. Сега ораторите от името на политическите групи. Госпожа Сомер, Благодаря, господин председател. Преразглеждане на регламент 1049 на клонни черта 2001, свързано с достъпа до публични документи, се превърна в една ам, история без край. Защо не се отбелязва напредък? Ами докладчика не е готов да отстъпи. Като едно инатливо дете не иска да направи никакъв компромис. Обаче той знае, че неговите искания са против правните норми. Разбира се, това не е приемливо за комисията и за съвета и за самата мен. Става въпрос за купиша от документи тяхното публикуване. Това ще доведе точно до обратното на това, което ние искаме да постигнем. Ние искаме да увеличим прозрачността и в тази връзка много документи биха потънали в този поток от документи. Нашите граждани в крайна сметка няма да могат въобще да разберат европейските институции. Искаме ли да посим това? Не, това ще затрудни нашата работа, защото всеки договор, извинете, всеки разговор, който се води тук, ще бъде протоколиран, а ам, дали ще се водят тогава същинските разви в парламента? Не, това ли е смисъла на нашата работа? Нашите граждани са били винаги за това. Механизмите за взимане на решение и всичко, което се случва в институциите, да е прозрачно. И ние искаме да, да имате достъп гражданите до документи, но ние знаем, че този достъп трябва да бъде предоставен в рамките на един балансиран подход и да се на процедурите, свързани с вземане на решение, да се предостави възможното поле за размисъл и време за размисъл. Докладчика ам, не иска да се вслуша в нищо, в, в нищо това, което беше казано от комисията и съвета. Тук нещата излизат извън рамките на достъпа до а, документи. Публикуването на информация от а, текущи междуинституционални процедури, например ам, неофициалните тристрани срещи ще бъдат а, засегнати от този подход. Тук има опасност да се отворят вратите широко и за лобистите, лобистските организации може да до там, че да се заупотребява с личните данни, да се публикуват данни за персонала, който се занимава с определена процедура може да се стигне до там, че да се обявява чувствителна информация, свързана с, с съдебни производства, с процедури, свързани с конкурентоспособността. Призовавам докладчика да приеме предложението на комисията. Благодаря. Докладчика има думата. Благодаря, господин председателю. Госпожа Салмер не, не се съгласява с позицията на докладчика. Разбира се, вие, комисара, не отговаряте за този документ, но преразглеждането не беше последвано от комисията и от нашата комисията. Вие казахте, че усилията бяха подкрепени, за да се постигне споразумение на първо четене. Усилията на председателството и нашите усилия бяха подкопани от Европейската комисия, защото те работиха зад колисно и не представиха правилно позицията на парламента. Съжалявам, че е, господин Шевчович не е тук. Той беше поканен и в комисията Либе. Той отказа. Аз се чудя дали той въобще отговаря за този документ или го изпрати в забвение. Комисията никога не е представила предложение или компромис или изменение по време на тристранните срещи и позицията им беше просто да си седят и да казват но. Ето защо искам да им кажа, ако това не е правилно, моля ви, публикувайте вашите предложения. Аз ще публикувам предложението на парламента и датското предателство също ще го направя. Искам да попитам комисията какви са следващите стъпки, ако продължава този застой. Дали ще изготвят регламент или ще позволят Комисията на Съда на Европейския съюз да си свърши работа, така че да стигнем до един регламент, който да е за благото на, нас, на нашите граждани. Необходимо е да, да се разбере тази правна рамка, свързана с достъпа до документи, рамка създадена чрез Лисабонския договор. Генералният адвокат каза, че Демократичното общество може да функционира само чрез прилагането на съответните процедури. Генералният адвокат го каза. Необходимо е да се постигне компромис. има определени минимални изисквания, които не мога да пренебрегна. Обхвата на регламента трябва да обхваща всички институции, органи и агенции не съществува вето на нито една държава членка. Имаме нужда от прозрачност в законодателството, да няма изключения за правните консултации. Ще изготвим резолюция за пленарната сесия през юни, независимо от усилията на госпожа Сомер да, да възпрепятства дебата, който провеждаме днес. Ние смятаме, че трябва да действаме така, както сме решили, за да преодолеем този застой. Ако обаче нещата останат в застой, гражданите ще продължават да са откъснати от европейския проект и в същото време вие ще срамите Европейския съюз и неговите основатели. Престанете с тази вредна и погрешна стратегия. Благодаря, каза председателя. Благодаря, господин Кашман. Сега госпожа Сърджентини Юдит. Благодаря, господин председател. Благодаря ви много. Господин председател, ние тази вечер обсъждахме Стокхолмската програма и сътрудничеството в сферата на свободата и сигурността и как е, европейските граждани възприемат Европейския съюз и как е възможно, как би било, ако как би било възможно комисията да казва, че поверителността е над всичко останало? Тогава, когато става дума за достъп до документи. И въпросът е всичко да бъде открито, да може да се ам, да бъде публично достояние. А комисията винаги говори за поверителност. Мисля, че докладчик е напълно прав. Мисля, че трябва да се борави и да се реши проблема с доверието и недоверието. Недоверието е прекалено много. Комисията, парламента и съвета трябва да работят за взаимно доверие а, и да си споделят това, което се съдържа в документите. Държавите членки, които искат да запазят своите системи, както Нидерландия и Дания, мисля, че би било добре комисията да вземе страница а, за пример от тези книги. Лидерите трябва да имат по-голямо доверие. Председателят, колегата Папа Николао има думата. Георгиус Папа Николао. Благодаря, господин председател. Тук още обсъждахме нещо друго, а именно прилагането на Стокхолмската програма и говорихме за преразглеждането на регламента за достъп до документи. Винаги а, признаваме, че изоставаме в тези мерки. Имаме задължение след Лисабонския договор да предоставим по-лесен достъп до документите на нашите граждани. Мисля, че е много трудно да се надгради над тези мерки. Комисарят Борг беше много прав, когато говореше за това, че не може да се поставят под въпрос правата на човека и те не могат да бъдат разменяни в полза на други интереси, например като от рода на публичен ред. На тези проблеми трябва да се гледа по-широко. Прозрачността е обект на постигане на едно деликатно равновесие. По това няма съмнение, но това е възможно независимо от търканията, които се получават. И аз бих желал да се а, реши проблема с застоя. Има проблем с регистрирането на чувствителни документи в съответните регистри. И аз бих се радвала, ако комисията ми каже защо някои документи не се регистрират в а, регистрите. Господин Морес, Клод Морес е следващия оратор. Благодаря, господин председателю. Първо искам да подкрепя нашия доклад, че господин Майкъл Кашман, за това, че е разочарован, че комисаря не идва пред комисията Либе. Поради тази причина поискахме дебат в пленарна зала, за да можем да разберем колко реалистичен е напредъка по тази тема. Дебата тази вечер ни дава възможност отново да заявим, че ние искаме да постигнем споразумение и достъп до документи. Независимо от продължаващите разочарования, ние постигнахме споразумение по първо четене 2011 година и продължава да бъде това досие е, приоритетно за нашата група. Ние искаме да бъде прието е, решение по този въпрос преди края на нашия мандат 2014 година. Ние вярваме, вярваме в отчетност, прозрачност и демокрация за нашите граждани в цяла Европа, се заражда все по големо недоверие към основните политически партии, към институциите. Забавянето на тази процедура доведе до промяна на усещането у, у гражданите по отношение на прозрачността. Нашата група иска пояснение от Европейската комисия и от съвета за това какви са основните пречки, които пречат на постигане на напредък или нали, е възможно да се постигне някакъв общ знаменател, в същото време няма да подкрепим размиването на основните законодателни области. Искаме да разберем дали Европейската комисия смята, че може да се постигне компромис и ако не, какво възнамерява тя да направи, за да има напредък. Искам да повторя казаното от Майкъл Кашман. Гражданите имат право да са сигурни, че Европейския парламент като демократично избрана институция отговаря за всичко, което прави от името на хората. Същото се отнася и за действията на съвета и комисията, което действа от името на хората. Намираме се в една ера на социалните медии. Ходят, искат да знаят какво се случва. Изоставяме. Изоставянето по това, по тази тема, трябва най-накрая да е нещо, което осъзнават и комисията, и съвета и да разберат какво се случва. Напълно подкрепям действията на нашия докладчик. Госпожа Инфелт има думата, казва председателя. Благодаря, господин председателя. Искам да поздравя госпожа Сомер, която току-що изигра Сър Хамфри от Yes Prime Minister, серия по BBC. Не мога да повярвам, че някой тук в тази зала казва не трябва да даваме прекалено много информация на гражданите, защото ще ги объркаме. Моля ви се, това е телевизионен фарс. Това не може да е действителност и не е и в този парламент. Защото, госпожо Съмър, която вие си тръгнахте, разбира се, Европейския съюз не е стария проект на дипломати, където а, има тайни срещи и тайни решения. Ние се превръщаме в истински политически съюз на гражданите. И гражданите, госпожо Самър и господин комисар, искат прозрачност все повече и повече, защото прозрачността е изключително важна, за да носи някой отговорност което пък е задължително за една зряла демокрация. Много говорим, всъщност комисията говори много, съветът говори много. Виждам, че комисията много внимателно ме слуша. Та Европейската комисия говори... Господин председателю, може ли да помолите или да посочите на комисията, че тече дебат в момента? excuse me, please. Е, е, моля ви, господин комисар, към вас се обръща ораторката. Ако искате изобщо да ме чуете, разбира се. Ние говорим, комисията говори е, много за това да спечелим доверието на гражданите. А няма култура на прозрачност в Европейската комисия. И аз съм свидетел на това, защото съдих Европейската комисия по един казус, в който ми отказаха достъп до документи. Съдих и съвета. И съм готова отново да съдя комисията и съм сигурна, че ще стане. И ако аз не го направя, господин комисар, гражданите ще го направят. Чували ли сте за Wikileaks? Чували ли сте за акта? Ако искате демонстрация за това как Тайните ще потопят вашия кораб. Ето ви акта. Пример идеален. Много съжалявам, че съвета и комисията имат такъв минималистичен подход към прозрачността и всъщност само минималната информация разкриват. Моля ви, деблокирайте това досие. Благодаря. Мадам Хок Окън има думата. Намираме се в ситуация, в която гражданите не вярват на Европейския съюз и най-вече на комисията. Обаче комисията не я е еня за това. Администрацията означава да се служи да се служи на гражданите. Когато ам, посещаваме държавите, по-скоро посещавахме здравите членки и ги убеждавахме да приемат Лисабонския договор, тогава се говореше за повече прозрачност. Това е което тря... по което трябва да се работи. Аз много добре си спомням и работата на датското председателство. Беше казано, че не е добра идея по това време да се ам, отваря въпроса, свързан с регламент 1049. Обаче мнозинството в Европейския парламент иска да се работи по този въпрос. Обаче вие все още си мислите, че може да отлагате този въпрос до безкрай. Комисията иска да има ам, нулево ниво на грешки, може би. Това не е възможно. Всеки прави грешки. Тук става въпроса за доверие, за откритост. Ако ние а, смятаме гражданите за нашата основна публика, нека комисията да изготви един наръчник, свързан с добрата администрация. Госпожа Кораца Билк, господин председателю, достъпа до документи е нещо важно, за да се засили откритостта и да се бъдат включени гражданите в нашата законодателна работа. Години изминаха и се правеше опит за да се ам, премахне този застой. Парламента прави, е, правеше опити да седне с комисията и съвета, за да се започнат разговори по този въпрос. Новият регламент трябва да бъде прият до края на мандата. Не става въпрос за някакви проблеми или а, компромиси на всяка цена. Става въпрос за увеличаване на прозрачността. Става въпрос за ясни ангажименти и отговорности. Брюксел е много далече от нашите домове. Ние трябва да обединим силите между различните институции и да изградим доверие в тези институции. А, така ли ще правим? А, ще увеличаваме прозрач... прозрачността чрез ам... поддържането на тайни и забулването на документите в тайна. Защитата на данните ам, и а, личния живот трябва да бъдат а, зачитани. Но, а, скъпа Софи, а, обществения достъп не означава Wikileaks. Аз продължавам да, да се застъпвам за прозрачността и за дейността в Европейския парламент. Аз сама публикувам списъка с лобистите, с които се срещам, публикувам а, а, своята а, програма. Гражданите трябва да а, имат възможност а, да разбират как се взимат решенията, които засягат а, тяхното ежедневие. Нека да, да ам, станем по-открити, нека да дадем възможност на гражданите да участват в а, процесите. Нека да им покажем, че те са изцяло представени. Нека да се съберем и да а, обединим сили и да приемем този регламент. А, госпожо Билт, приемате ли а, въпрос от госпожа Интфелд? Госпожа Интфелд. Yes, Благодаря. Първо, искам да премахнем а, едно недоразумение. Аз не казах, че Wikileaks трябва да замести прозрачността. Аз мисля, че гражданите трябва да вземат нещата в, в своите ръце. Аз напълно съм съгласна с това, което вие казахте, както и други колеги, но това е в противоречие в известен смисъл с това, което каза госпожа Самърс. Добре би било да знаем каква ще бъде позицията на НП и би било добре тя да бъде вашата позиция. Госпожа Билд. Благодаря, господин председател. Благодаря на Софи, че поясни, че не става дума за Wikileaks, защото личната свобода, личната почтенност е много важна. Аз мисля, че има много широк консенсус в семейството на ЕНП, че ние бихме желали по-голяма прозрачност, по-голяма откритост и да стесним пропаста между нас и а, гражданите. Има различни становища във връзка с правната база, когато се срещаме в коридорите, когато си разменяме лищета, по време на триалогите, когато защищаваме различни представители на бизнеса. Преговорите трябва да започнат отново и да нарушат този застой. Благодаря. Сега давам думата на госпожа Викстрион. Благодаря, господин председател. А този дебат всъщност няма място в един съвременен Европейски съюз в 2013 година. Този дебат трябваше да се проведе преди няколко десетилетия. Първият въпрос, с който трябва да се, заем, да се заемем е кой е собственика на документите и на информацията. Комисията, ние, Европейския парламент, не е така. Документът е, принадлежи на нашите граждани и те имат право да четат тези документи. Ние не можем да спорим по този въпрос. Жалко, че комисията не е поведе кампанията. Е, Потайността е нещо, което трябва да изчезне от нашия а, е, живот. В Лисабонския договор се казва, че Европейски съюз трябва да действа с по-голяма откритост. А се заблю... наблюдава един страх, една назадничавост. И наистина е жалко, че Европейския съюз а, е, а, се държи така. Стигаме до привличане вниманието на председателя. Госпожа Басеско иска думата. Благодаря, господин председателю. Достъпът до документи в Европейския съюз е много важен начин нашите граждани да наблюдават това, което се случва в съюза. По-голямата прозрачност ще подобри живота на гражданите, ще доведе до по-добро разбиране на процеса на взимане на решения в Съюза. Поради тази причина аз също смятам, че трябва да се опитаме да преодолеем а, застоя и да приемем регламент, а, който да отговаря на реалността. Европейският парламент прие своя позиция по този законодателен акт. Този процес обаче в момента е в зададена улица. Затова е важно да дадем възможност за достъп до европейските документи, независимо дали говорим за агенции или някакви други служби. В седмичния крайен срок за документи също трябва да бъде спазван. За да бъде разрешен а, този проблем, трябва да имаме същия крайен срок. И така, сега а, давам думата на комисаря Борг. Благодаря. Искам в самото начало да кажа съвсем ясно, че Европейската комисия държи настоящия регламент да бъде реформиран и одобрен. Мисля, че предложението на комисията е точно в тази посока. Да стане съвместим регламента с Лисабонския договор и хартата на Европейския съюз. Искам да припомня на всички, че трябва да има споразумение. За да има споразумение и двата са законодателя трябва да постигнат съгласие в преговори. Искам да ви припомня, че един опит на датското председателство не успя. Мнозинството от държавите членки споделят становището на Европейската комисия и те не подкрепиха измененията на Европейския парламент. Кипърското председателство разгледа възможностите за намиране на общи точки, но стигна до заключение, че условията за компромис – не са налични. Настоящото председателство, ирландското, доколкото зная, не е предприело по-нататъчни инициативи, но това е в миналото. Трябва да гледаме в бъдещето. И Европейската комисия може да повдигне въпроса с идното литовско председателство, за да може съвета да преразгледа въпроса и да организира необходимите триалози за успешни преговори. Благодаря ви. Господин Кешмар поиска думата. По процедурен въпрос. Много важен въпрос към да засегна. А, вижда се, че парламент вижда ролята на комисията по съвсем друг начин в рамките на е, тристранните срещи по време на е, кипърското и датското председателство. Дали комисията ще публикува своите изменения и предложения, свързани с а, преговорите, но до сега това не се е случило. Или пък докладчика има ам, внезапна амнезия Проблемът е, че съвета иска първо четене. Без това първо четене ние имаме нужда от позицията на комисията, дали тя е съгласна с нас или не. Това е целият проблем около този застой. Това беше въпрос по-скоро към комисията, а не беше процедурен въпрос. Дали ще отговорите, господин комисарио? Мисля, че е, бих призовал да се гледа напред. Има ангажимент поет от страна на комисията да повдигне този въпрос пред литовското председателство. Позицията на комисията вече беше оповестена в своето съобщение по резолюциите приети от парламента. В становището е от декември 2011 година. Въпросът ще бъде повдигнат пред литовското правителство и диалога може да продължи. Благодаря ви. Приключваме дискусията и по този въпрос. Гласуването ще се проведе по време на следващото заседание през юни. А, така ние продължаваме а, от а, утре. Дневния ред е бил публикуван.